Good afternoon to all of you. I hope... Добър ден на всички. Надявам се, че си починахте добре на обед. За мен поне тази почивка беше много приятна. Нека да продължаваме, защото ние ще имаме един дълъг, но интересен ден. Изслушването беше брилянтно, действително. Даде ни много храна за размисъл за бъдещите дни. Нека сега да ви кажа е, за решенията на координаторите. Ободобрена беше проекто проект от дневния ред за 14 юли с някои изменения. Госпожа Магинес ще бъде поканена с е посредника за човешки за де, правата на децата. Тя, ще, е, тя присъстваше на заседание на комисията в Лондон по този въпрос и ще ни съобщи за тях. Е, някои от въпросите, включени в дневния ред през юли, ще бъдат е, отложени за септември. Чувате ли ме? От залата се казва да, чувам ви, но не съм съгласна. Нека да обсъдим първо съобщенията от координаторите, казва председателката. След това ще ви дам думата. Заседанието през септември ще има 4 петиции за хора с увреждания, една петиция за градоустройство, една петиция за изграждане на смешище в България. Тя може би ще бъде отложена и за по-късно. Знам, че това е въпроса, който искате да обсъждате. Изчакайте. Вносителят на петицията даде нова информация, комисията също я има и ние, комисията каза много ясно на секретарята, че не може нищо повече да направи. Ако зелените искат да я сложат отново на дневния ред, трябва да имаме пълни основания и тълкувания на нови е, данни, които да е, позволяват връщането на петицията в дневния ред. После финансови инструменти и е, ипотеки в Испания решихме да слеем двата въпроса с устен въпрос, законодателство за ипотеки и е, финансови е, разпоредби. В момента секретарята работи и смята да изготви устен въпрос, за да се приеме през юли е, на 30 вторник е, последни 18 часа е последният срок. Имате една седмица да работите по този въпрос. 15 е, на изречения, не повече не беше взета решение за приключване на дебата и беше прият, бяха прияти моите предложения. Беше решено също да се е, приеме правно становище за, пре, за препоръките към петиция Юрген там в Германия. Това бе одобрено единодушно. доклади и становища. Координатора от социалистите и демократите ще ни информира днес какво е решението на нейната група за водещия докладчик за дейността на омбудсман, омбудсмана за 2014. Тя е отвън и очаква да влезе в залата, за да ни уведоми. От 5 до точка 5 до 12, тъй като няма възможност за устен превод, ще се справим посредством писмената процедура. Аз лично съм докладчик в Комисията по граждански, граждански свободи. В понеделник вечер заседаваме 2 или 2,5 часа всеки път. И а в нашата комисия ни се остава само един час за заседанието на координаторите. Хората се изказват много често в нашата комисия, което е добре. И когато си изпуснем графика, не ни остава дори един час за координаторите и не можем да обсъдим всички тези точки за един час. Затова съм решила, че трябва да се опитаме да реорганизираме заседанията на координаторите, за да има пълноценна дискусия, за да можем да дискутираме, а не да препускаме по точките. И според мен ние трябва да работим равнопоставено с другите в Юри, в Либе е, съм работила като координатор и винаги имаме достатъчно време да работим. Е, сега виждам, че зелените също кипват вече, защото искат да вземат думата. И напълно съм съгласна с вас, но не можете да си представите колко е сложно да споделяме всичката тази информация с ограничения във времето. Това е което исках да кажа за съобщание. За координаторите, госпожа Тарикабрас, имат, господин Тарикабрас, имате думата сега. Благодаря. Е, много високо оценявам факта, че е, вече успяхте да ми произнесете името. То е твърдо. Трудно. Вчера на заседанието на координаторите бяхме изморени и по тая причина имаше и неразбирателство и грешни тълкувания. Казахте, на нашата група, че е, сме много симпатични. Да, така е. Но въпросът беше, че вие приехте нашия коментар за пилотните проекти да остане за е, юли. Имам тук свидетели, че вие приехте е, тази точка за юли и после е, сте решили да го отложите за септември. И аз съм абсолютно шокиран. Е, смаян съм. Вашето първо решение беше юли. И за това аз казах, е, че сте симпатична и вие ми върнахте комплимент. За второ, за въпроса с България, приемам, че нещата не са така, както е, дискутирахме, защото няма документи, които да, с които да подкрепим нашето предложение. И още нещо, свързано с е, писмения въпрос. Там можеше да се излезе с резолюция и установих, че Четири групи бяха готови на това, но вие не подложихте въпроса на гласуване, а решихте да няма резолюция. Така че в случая с европейския пилот и този последния случай, искам да не се съглася с вас. Аз съм много симпатичен и приятен, дори не може да си представите колко съм приятен и съм готов да се подчинявам и в края на кращата ще при, е, приема това, което вие казвате, но а, е, мой дълг е да а, е, кажа точно какво се случи. Абсолютно, казва председателката, абсолютно имате право да вземете думата и да ми кажете всичко. Напълно съм съгласна с вас. Другите групи обаче не се съгласиха. Все още можем все пак да го сложим на дневния ред. Това е първата ви коментар. А по втория въпрос, резолюция или не, аз просто казах, че на базата на моя опит, дискутирахме това съвсем открито, даже беше въпроса дали два устни въпроса да зададем и казах, вие как си представяте, че председателския съвет ще позволи да излезем с два устни въпроса, после се реши за един въпрос, после се постави въпроса за резолюцията и евентуално се коментира, че някоя група, ясно казано беше това, може да излезе с резолюция. И второ, аз съвсем откровено заявих, че много сериозно се съмнявам, че ще минем през председателския съвет с устен въпрос и резолюция. И а, ако ще подаваме резолюция, казах също много ясно, че най-добрият начин ще е да го направим съвместно с Комисията под правни въпроси, която се занимава с тази тема и която има пълни познания по същество по въпрос. Но никой не искаше да направя това. Аз бях готова да го направя и все още мога да пиша писмо на комисията ЕКОН по правило параграф 44-45. И колегите са тук, които може би могат да ми помогнат и секретарята също. Решихме да излезем с един устен въпрос и да оставим резолюцията за по-късно. But that wasn't our position. Но това не беше нашата позиция и също така не гласувахме. Трябваше да можем да изразим различните си мнение и мисля, че мнозинството беше за това да има резолюция. Съжалявам, че не присъствах вчера. Много се радвам, че имаше колеги. Аз лично бях изненадана, като прочетох отчета. Сега ние в нашата група така не разговаряме. И Жозе Мария е, се примирява с това, което се случва в е, България, но аз ходих е, там на мисия и мога да ви кажа, че проблема е драматичен. И имаме петиция и, тя трябва да остане отворена. За мен е, е притеснително, е, че е, е взето подобно решение. Те се заливат от буклуци в това сметище. И Така, сега вие може би смятате, че ние сме малка група, но не ми харесва да работиме по този начин. Решихме да оставяме петицията отворена и сега вие, вие решихте. Така че ми се ще е да протестирам. Да, тук мина в тези изчистващите резолюции. Но аз мога да кажа, че разчитам напълно на секретарята и когато те са открили от комисията, че няма нови данни по същество, решихме това напълно отговаря на правилата, няма нови данни, няма нова информация, която да промени нещата по същество, ние трябва да имаме основания за да върнем въпроса на дневния ред обсъдихме го много подробно. И е, отново е, се сблъскваме с проблема с времето. омбусмана ни чака навън. Искате ли да продължаваме по този въпрос или не? Ако не ви харесва определено решение, като че ли оставаме с впечатлението, че направо скачате на следващата точка и, и оставате тази тема. По принцип говоря. Някак си това не ни създава чувство за сигурност. Дайте ни писмени материали, да видим какво става, за какво става дума в България. А сега изведнъж просто ни хвърляте в лицето на решение. Хората там са в много тежко положение и има си и петиция за това, председателката. Аз ще проверя лично какво е новото, какво е старото, кое може да е, бъде новата информация и ще се върна отново с информация за вас. Петър Яр. Петър Яр, имам процедурна бележка не можем отново да проведем сега на редовното си заседание, заседание на координаторите. Заседанието на координаторите приключи. Те вече са взели своите решения. Второ, трябва да променим процедурите, така че да имаме достатъчно време. Председателката прекъсва оратора. Едновременно са включени два микрофона, поради което и няма превод. Okay. Desde Then, el principio, Presidenta. You, okay. Peter, would you mind giving the floor to, the, to Mrs. Valina? Питер, моля ли да дадете думата на госпожа Valina? No es que me la cedas, que la pedí desde el principio, no sé por qué se ignora la petición. Поисках по-рано думата, извинявайте. Напълно съм съгласна с казаното току-що от зелените. Не зная дали е убедена на левица също така любезно са поступили, но искам да кажа, че днес преди обяд ние разисквахме въпроси свързани с значението на петициите, гражданите и в момента правим като че ли точно обратното. Никога не ни стига достатъчно времето, за да можем да анализираме всичко по време на заседанието на координаторите. Винаги прескачаме от една точка на друга. Имаше четири групи вчера, които искаха да зададат въпроса за резолюцията. Разбира се, в началото имаше само два въпроса, но ние приехме едно от решенията. А, имаше и друга група, между другото, и е, на тази група, включително и на мен, не ми бе предоставена възможност да изясна нашата позиция. А това е противоречащо на принципа на демокрацията. Ние като че ли винаги сме на опашката, когато става въпрос за устен превод – преди обяд днес казахте колко важна е работата на нашата комисия, на петициите като цяло и, и проче, а в ежедневието си доказваме нещо противоречиво и различно. Председателката, уверявам ви, е, че ще направя нужното, за да имаме по-добра възможност, по-добро време за провеждане на заседанието на координаторите. Но, наистина, не е добре сега наистина да преминем през целия дневен ред. Петър, имате думата после Ярек. Имам процедурна бележка. Наистина вече започвам да се притеснявам. Не може да вкарваме председателката в капан като удължаваме разискванията, след което да няма време за заседанието на координаторите. Заседанието на координаторите започна с закъснение, нямахме достатъчно време, не можахме да си свършим цялата работа, но взехме някакви решения. Сега не може отново да провеждаме заседание на координаторите. Сред нас, например, не е координаторката на социалистите и демократите. Тя също бе против резолюцията. Бе за въпрос искане за устен отговор, но не и за резолюция. Решението за резолюция може да се вземе по-нататък. Нека приключим сега разискванията по този въпрос, защото времето ни притиска. Има процедура, по която всеки може да внесе своето възражение. След това процедурата може да бъде повторена и председателката следва да вземе съответното решение. Нерядко се е случвало да се проведе заседание на координаторите, на него да се вземат някакви решения и след това отново да започнем разисквания по обсъденото от координаторите. Зелените си имат своята позиция, Обединената левица също, всеки може да си изкаже позицията, но накрая председателката трябва да вземе решението в зависимост от очерталото се мнозинство. Нека не провеждаме постоянно заседания на координаторите. Следващата точка от дневния ред е годишният доклад за дейността на Европейския омбудсман. Нека преминем към тази точка. Всичко останало ще уредим в рамките на писмената процедура. Съгласен съм с Питер. Не, така да продължим към следващата точка от дневния ред. Наистина е притесняващо е, че по такъв начин се разрушава принципа на днешното заседание. Е, някои от координаторите, които бяха вчера, не присъстват сега, така че не можем да продължим тези аргументи. Нека да прехвърлим разискванията към следващото заседание на координаторите, а да продължим да работим по днешния дневен ред. Просто няма смисъл да продължаваме тези разисквания сега. Председателката, благодаря, това е вярно. И така, в писма на процедура ще придвижим тези въпроси. Ще се опитам в бъдеще да намери по-добър график за провеждане на тези заседания. Сега ви много моля да обърнем и страницата и насочим вниманието си към нашия гост. Както виждате, това е принцип на пълна прозрачност. Всички, които участват в заседанията, разгорещено участват в разискванията, но като цяло сътрудничеството между нас е истинско. И така, днес имахме, а, а, имаме посещение от Комисията по петиции Национално събрание на Уелс. Добре дошли сте на нашето заседание. За мен е голяма радост, че днес преди обяд бяхте с нас и че, ще, е, че присъствахте на изслушването. Би било прекрасно да можехме да ви дадем думата, е, но омбудсман, европейския омбудсман е, говори на вашия език, така че нека по-нататък е, да ви дадем думата, ако нямате нищо против, а най-напред да дадем думата на госпожа Орайли. А иначе с удоволствие разчитаме на бъдещото сътрудничество на, с вашето национално събрание. Така много моля сега да поканим Емили в залата. So, most... И така. Добре дошла госпожа Орайли пред комисията по петициите. Този доклад на Европейския омбудсман е първия доклад на госпожа Орайли в ролята й на Европейски омбудсман. Поздравление както за преизбирането ви, така и за подготовката на годишния доклад. Самата заглавна страница е много интересна. Наистина всички е, влагаме изключително голям интерес в този доклад. Изразява се удовлетворението от резултатите от проведеното проучване, що се отнася до е, прозрачността на трансатлантическото споразумение за търговие и инвестиции. И също така се подкрепя увеличаващата се прозрачност в Европейския съюз като цяло. Службата е провела няколко проучвания в тази област, включително прозрачността на експертните групи на комисията и явлението свързано с така наречената въртяща се врата. Докладът също така разглежда дейността 2014 година, но сега ще дам думата на вас, госпожо за да ни запознаете а, с доклада. Благодаря, че сте сред нас. Благодаря, благодаря, госпожо Викстром. Добър ден на всички. За мен е голямо удоволствие да бъда сред вас. Както казахте, в качеството си на а, представяща първия си а, доклад по първата пълна година на тази позиция. Тези от вас, които и по-рано сте ме слушали, знаят какво се занимавам. Занимаваме се с нашите начинания, собствена инициатива, отделни жалби, а също така, разбира се, вниманието ми е насочено и към проблеми, които са свързани с системни проблеми в администрирането. Знаете многото казуси, на които аз съм дала началото през миналите години. И така, съвсем накратко, 2014 година, основните събития – август месец, например, е, разследването, изследването по отношение прозрачността на ТИТИП, е, юли е, институциите, сигнализирането, въпроса свързан с така наречените въртящи се летящи врати, т.е. преминаването на висши служители към частния сектор. След което разгледахме случаите за прозрачността съответно писмото на ЕЦБ към ирландския финансов министр. През октомври направихме паралелни разследвания във връзка с дейността и на Frontex и съответно полетите за възвръщане. Нещата много не са се променили, както виждате. Ние 23 000 граждани сме подпомогнали, помогнали сме възоснова на нашата дейност и на интернет страница работата. И много от хората, които идват към на, при нас или се обръщат с жалби към нас, те с е, изпращали своите жалби към националните органи, така че ние им помагаме, що се отнася до този канал. Може да бъдат най-различен омбудсман или комисия по петиции или друг орган, който се занимава с жалби. Но като цяло нашата цел е да помогнем на всички и да дадем индивидуален отговор на всички. Така че, по отношение на нашите официални проучвания, мога да кажа, че 342 са тези, които започнахме, а сме приключили 400 през 2014 година. Отново можем да кажем, че това са, което виждате, основните институции, с които работим, що се отнася до получените жалби, Европейската комисия очевидно на първо място, Както и по-рано съм казвала, не че работата не е добра, просто защото организацията е най-голяма и повечето жалби са насочени срещу нея. 47 са другите европейски срещу, е, жалби подадени срещу други агенции. Тук влиза и ЕПСО. Е, хората, които са разочаровани при неуспех при кандидатстване за работа в европейските институции, отправят тези жалби. Външната служба е друга институция във връзка и с различните мисии и а, Европейският парламент на следващо място и а, Европейската служба с борба с изманите ОЛАФ. Сега, по, по отношение на изпълнението, виждате данните за 2013 година. 2014 година. Скоро ще бъде готов доклада. 80% е спазването на препоръките на омбудсмана, 20% са случаите на не спазване. Бихме желали, разбира се, тези цифри да се увеличат що се отнася до изпълнението. Имаме 90% или повече при институциите, но в крайна сметка това е и моята цел да се повишат тези 80%, работейки основно с институциите. Основните проблеми – липса на прозрачност. Хората се опитват да си осигурят достъп до информация, до регистри, на следващо място, е, по-голяма, е, по, нужно е по-голяма прозрачност, е, що се отнася до лобирането. Тази област трябва да стане все по-прозрачно. Има конкретна инициатива, стартирана от комисията по-рано тази година, така че получаваме доста повече информация относно заседанията на комисията, на кабинета, на генералните директори с представители на гражданите. Надявам Надяваме се, че нещата могат да продължат и по-нататъка. Могат да се кажат е, е още други неща, които бихме желали, например, името на организацията да се знае кой точно в организацията е, осъществява контакта с комисар, с генерален директор и прочее. Например, ако става въпрос защита на данните, е, не мога да се съглася с подобен довод, защото може да има конкретно правило, да се осъществи достъп, да се предостави достъп при конкретни условия. Освен това, що се отнася до служители, които са по-низко в иерархията, това също може да се уреди. И по-нататък Различни са становищата, когато става въпроси за предлагане на законодателни предложения, трябва да знаем отново кой оказва въздействието. Разследването относно излизането на служители от високи постове в, на частния а, пазар, Очакваме отговор от комисията, особено относно едно предложение, което съм направила и съм говорила пред вас и по-рано. Когато висшите служители напускат и навлизат в частния сектор, където би могло да има конфликт на интереси. Трябва да има публичен достъп до регистрите, така че да виждаме имената им, къде са работили и след това да можем да проследим какви са съответно ограниченията, наложени върху тях в частния сектор. По-нататък регламента, що се отнася до статута, до правилата, правилника за служителите, имаме информация, че по-нататък през годината ще получим съответно докладване по въпроса, ще видим в какъв вид ще се появи. И така, през годината продължаваме да работим относно прозрачност е, в областта на лобирането. Поверителна информация, как точно се опазва тя е, от отделни лица, дружества, компании. Сега, когато достъпът е малко небалансиран, е, това имам предвид. Аз писах до Марио Драги, председател на ЕЦБ на частно заседание в Лондон проведено, на което изпълнителният директор на ЕЦБ е предоставил чувствителна пазарна информация. Искахме обяснение за случая. Казаха ни, че просто е направено технически проблем, който е възникнал за това, че писменно речта е а, публикувана по-късно, отколкото е изречена устно. И а, това е информация, която е предоставена както на частния, така и на публичния а, сектор. По-нататък, стратегически разследвания с новото а, внимание върху този проблем. Ние сме малка служба, 65 души сме и според мен имам а, морално задължение да използвам ресурсите а, максимално ефективно. И а, тъй като работим с, и с отделни а, е, жалби, мисля, че бихме могли да насочим вниманието си към системни области на проблеми в администрацията. По този начин, вероятно, ще можем да окажем каскаден ефект върху много повече лица. Това беше едно от големите проучвания, които прави, по които работихме миналата година. Прозрачност на преговорите Европейски съюз САЩ относно търговското и инвестиционното партньорство. Много добре съзнавате колко е голяма ролята на всичко това на световната сцена. В резултат на моята работа, вашата работа и на други, знаете, че сега комисията много по-активно работи и спреварващо относно докладите, които се качват в онлайн среда. Трудността тук се крие в това, че когато стане дума за консолидиран текст, е, Европейския съюз и щатите са стигнали до някаква позиция, по която има споразумение, а пък има известна разминаване между това какво ще се обнародва от страна на Европейския съюз или щатите, е, всички е, записи, информации трябва да съответстват на принципите и регламента за прозрачност. Тези цели трябва да бъдат изпълнявани и съответно оценявани в хода на работата. По-нататък Frontex – е, също засегнах този въпрос е, малко по-рано, когато представях е, началото на доклада. Следващата седмица имаме съвместно изслушване тук, вашата комисия и комисията по граждански свободи. Това е един специален доклад, който моя предшественик е подготвил с конкретни констатации и препоръки, а именно Frontex – заедно с други институции и агенции на Европейския съюз, трябва да има механизъм за жалби. Така че хората, които са на мнение, че към тях не е проявено справедливо отношение, да имат възможност да отправят своята жалба по конкретен механизъм. Може би това а, може да а, се случи а, в най-различни конкретни случаи от служители на различно ниво, но трябва да има механизъм, с помощта на който жалбите да бъдат предвидени. По-нататъка насилствено завръщане, връщане на мигранти. Това е една друга тема във връзка с преминаването на Средоземноморието. Лица, които се опитват да преминат Средиземно море, знаем колко е сложен този проблем, колко много са жертвите и удаваните хора. Мина, проведох разследване миналата година относно операциите по връщане, координирани от Frontex с държавите членки. Например, ако Испания взима решение, че някои търсещи убежище или Ирландия или Обединеното кралство имат трябва да върнат конкретни лица, Frontex координира тези полети до трета страна. Така, ние работим а, с Frontex и по друг проблем. А, разгледахме, изгледахме един видеоматериал на тази тема и тогава останах с много въпроси а, лично аз, що се отнася до закрилата, защитата на хората в тези полети и затова реших да попитам конкретни въпроси и помолих колеги а, да проведем паралелно разследване по темата те с желание приеха моята покана и, и включително испанския омбудсман, холандския, полския омбудсман и други колеги извършват свои собствени а, е, проучвания по въпроса. Скоро ще проведем нашето съвместно заседание и след това ще а, е, а, обявим и нашите доклади, ще ги обнародваме. И така препоръката, която отправях към Frontex беше, че те би трябвало да хармонизират различния начин, по който се решават въпросите, например, с е, е, що се отнася до деца, бремени жени и прочее. Трябва да има конкретни правила, приети, е, прилагащи стандартите на европейската практика в конкретната държава членка и съответно Frontex да изпълнява своята функция на координатор при изпълнението на полетите, спазвайки тези високи стандарти. Друга инициатива, проведена разследване, проставите, проведено по наша инициатива, Европейската гражданска инициатива. Тук по-скоро въпросът беше как да подходи, какъв да бъде подхода на Европейската комисия към тази инициатива като цяло, ако има решение за отхвърляне, как точно да се информират лицата, които създа, са създали инициативата, как точно да а, извършват проверката по, отношение на събраните подписи и прочие. Редица препоръки отправихме към комисията и първият заместник председател Манс, мисля, напълно се съгласява, казвайки, че комисията наистина твърде е, легалистично подхожда в първия етап, докато аз по-скоро се интересувах относно това как да се а, информират гражданите, а, стартирали, започнали конкретна инициатива относно нейния ход. Сега конкретно това не е свързано с 2014 година, Просто предварително искам да ви запозная с едно разследване, което ние смятаме да започнем скоро относно прозрачността на процеса по тристранните срещи е, вече сме получавали доста е, официални оплаквания, представители на гражданско общество, е, депутати и проче. Те всички се оплакват от липсата на прозрачност в този процес. Понякога казват се, че хората биват изключени от законодателния процес. Процесите би трябвало да бъдат много по-прозрачни действително трябва според нас е, ясно да се очертаят принципите на прозрачност при провеждането на тези тристранни срещи. Писала съм и към трите участника с молба за информация относно видимото, невидимото и онова, до което може да има достъп в хода на реализиране на срещите. Подчертавам, че тук просто не разглеждаме политически въпроса, а единствено и само ни интересува принципа на прозрачност на провеждането. Благодаря. Председателката, благодаря. Благодаря, че ни запознахте с този изключително интересен доклад. Препоръчвам всички е, ние да го прочетем задълбочено. А сега имате думата за въпроси. Е, Господин Валяца, първо на вас давам думата. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Орайли. Винаги е удоволствие да слушам вашите изложения. Те винаги са много вдъхновяващи. Вдъхновяват ни да въведем по-високи стандарти на демокрация, да гарантираме по-широко участие на гражданите. Имам четири въпроса. Първият е свързан с Европейската комисия повечето проверки на омбудсмана са били свързани с Европейската комисия с въпроса какво може да се направи, за да се повиши прозрачността на процеса на вземане на решения в Европейската комисия, без да се отслабва позицията по време на преговорите на Европейския съюз. С какви предизвикателства се сблъскахте през 2014 година, свързани с не спазването от страна на европейските институции на вашите препоръки? Вторият ми въпрос. Съгласно годишния доклад, постоянно спада броят на жалбите, които са извън мандата на Европейския омбудсман. На какво се дължи тази положителна тенденция? Третият ми въпрос е свързан конкретно с доклада на вебсайта ви. Той е наличен само на английски язик. Има ли вероятност докладът да бъде преведен към всички официални езици на Европейския съюз? Нещо, за което помолихме и миналата година. Четвъртият ми въпрос – Немалко от регистрираните жалби се препращат към други членове на Европейската мрежа на омбудсманите. Има ли възможност за последващи действия по тези жалби? Господин Тери Кабрас. Благодаря. Благодаря ви, че приехте поканата ни и че ни докладвахте за работата си. Имам един съвсем кратък въпрос. Казахте, че and they don't react. Че има 20% неизпълнение. Какво се прави по тези 20%? Предприема ли се нещо? Защото това е важно за вашата служба, службата на омбудсмана. Thank you very much. I don't have anybody else on my list. Did I miss somebody? Благодаря. Пропуснах ли някого, който се е записал за изказване? Петър Яр. Благодаря, благодаря, че приехте поканата ни, благодаря за интересното изложение, благодаря ви също и за подкрепата. Говорихте за прозрачността в рамките на преговорите за свобод, споразумение за свободна търговия с САЩ. Мисля, че по-голяма прозрачност се постигна и в резултат от обществените разисквания. Ние, членовете на Европейския парламент, първоначално също бяхме недоволни, тъй като не ни се гарантираше достатъчен достъп до документи. Междувременно това се промени. Сега можем в така наречената тъмна стая да се запознаем с документите и така можем и по-компетентно да разискваме с гражданите. Имам въпрос за прозрачността. Аргумент против прозрачността. Винаги като аргумент против прозрачността се изтъкват защитата на данните и поверителността. Разбира се, прозрачността може в един момент да изчерпи своя потенциал. Съгласна ли сте с това или пък безрезервно заставате зад принципа на прозрачност? Задавам този въпрос, тъй като като аргумент срещу прозрачността, като обратното на прозрачността се изтъква винаги защитата на данните. Много често не толкова интересни неща изведнъж стават интересни, след като се засекретят ако още от самото начало се водят открити разисквания и решенията, които се вземат в края на процеса, са демократично легитимирани. Госпожа Валена. Благодаря, госпожо председател. Имам не толкова въпрос, по-скоро Искам да ви поздравя за смелостта, която сте проявили при изготвянето на доклада. Гражданите искат от нас именно това – прозрачност. Вие се обявявате против липсата на прозрачност, против лобизма, против това, че за лобистите е по-лесно да се свържат с политиците, отколкото това е за обикновените граждани а тези лобисти не са избрани от никого. Те не представляват никого, преследват само собствените си интереси. Радвам се, че работите и по проблема свързан с преминаването на държавни служители към частния сектор. Мисля, че този проблем е особено сериозен в Испания. Става дума за явление, което трябва да пресечем, тъй като то дискредитира политиците и институциите ни. Ето защо и избирателната активност по време на последните европейски избори бе по-малко от 50%. В каква степен Европейската комисия се съобразява с препоръките, съдържащи се във вашия доклад? Това е въпросът ми. Госпожа Питера. Благодаря. Докладът ви е много интересен. Имам следния въпрос. Интересуваме факта, че няма споразумение за оповестяване на имената на онези, които се свързват с длъжностни лица в Европейската комисия. Защо? Защо следва да не се оповестяват имената на тези хора? Това не са срещи между частни лица, а срещи, резултатите от които прерастват в разработването на политики. Политики, които се отразяват върху държавите членки и върху отношенията на Европейския съюз с трети страни. Засегнатите лица изпълняват своите задължения. Те не могат да се крият зад аргументи като защита на данните. Ако ще следваме принципа на прозрачност, то ще трябва да имаме сведения за всички действащи лица. В противен случай ще се стигне до дисбаланс. Или ще трябва да оповестим всичко, или нищо. какви са съображенията за неоповестяването на имената на тези лица. В случая не става дума за частни лица, а за лица, представляващи определени субекти. Нещо повече. На тези срещи се обсъждат въпроси с обществена значимост. Благодаря, госпожа Алкен. Първо, благодаря ви за извършената работа, Емили. Спомням си, че в Дания веднъж направих сравнение между омбудсмана и един филм с Чарли Чаплин. Там Чарли Чаплин се бореше, бореше срещу един много силен мъж, и омбудсманът е до някъде в позицията на Чарли Чаплин в този филм. Вие сте една малка служба. Говорихте за прозрачността на тристранните срещи. Знаете, че аз категорично заставам зад принципа на прозрачност. Няма баланс по време на тристранните разговори. по време на самия процес наистина може много силно да се отслаби позицията на парламента, тъй като биваме атакувани от лобисти. Може би Не би трябвало по време на тристранните разговори да има толкова голяма прозрачност, тъй като това би отслабило опозицията ни. Но от друга страна и съветът не е гъвкав. Yeah. Thank you very much. And that concludes my list. Председателката. Госпожа Бесера, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Райли. Благодаря ви, че отново приехте поканата ни. Вече от година работи новоизбраният парламент. С удоволствие се запознахме с втория ви доклад. ще взема отношение по междуинституционалните отношения в Европейския съюз. Настъпиха ли промени в работата ви? Като се има предвид, че господин Тимерман, заместник-председателят на комисията, отговаря за много широко обхватен ресор, включващ и гражданството. Проистекоха ли от това промени в вашата работа? Задавам този въпрос, тъй като сега Европейският омбудсман наистина работи ръка за ръка с комисията по петиции, предоставяйки услуга на гражданите. Помага ли ви във вашата работа факта, че в Европейската комисия сега има ресор гражданство? Председателката, благодаря. Нека и аз ви благодаря, госпожо Орайли. Поздравявам ви с изготвения доклад. Той е вдъхновяващ. Доказателство е за вашия ентусиазъм и показва, че наистина сте на страната на гражданите, че се борите за намирането на решение на техните проблеми. Наистина се радваме, че си взаимодействате с нас за намирането на устойчиви решения. Освен това, наистина бихме искали да продължим дебатите с вас по въпроса за прозрачността. Заявихте, че трябва да подхождаме по-малко легалистично към въпроси, като например Европейската гражданска инициатива и ние сме на това мнение. Ще трябва да обсъждаме и провалили се европейски граждански инициативи, защото гражданите са положили наистина големи усилия, за да съберат 1 милион подписи. Трябва да се възползваме от това, за да встъпим в диалог с гражданите. Много ви благодаря, че Говорихте за Европейската гражданска инициатива. Сега имате думата за отговор на въпросите. Kind... Благодаря, госпожо Викстрам. Благодаря и за толкова любезните думи. Ние много високо ги ценим и аз и колегите. Господин Валеса, благодаря за вашите въпроси. Е, първо ще дискутирам въпроса с превода. В момента, докато разговаряме, се, имате превод на всички езици, на всички, възможно най- е, бързо. А, повишената или засилена прозрачност, говорил съм по този въпрос, през следващите 4 години ще има възможност прозрачността сериозно да бъде разширена в европейските институции, защото много по, има много по-голям глад за прозрачност, търсене от страна на гражданите, особено след рецесията, економическата криза, която засегна толкова много хора и те сега не само са е, гневни, но искат и да разберат как точно работят институциите и как се вземат решенията. Това е сериозен стимул. Мисля, че и вашата институция също осъзнава това. Е, говориме много за прозрачността. Вие също сте издигнали е, този критерий високо в своите ценности. Ние трябва да бъдем и справедливи също така по отношение на прозрачността. Много се говори също за преразглеждането на регламент 1049. Не знам докъде е стигнала работата до този момент, но това определено е момент, когато парламента и другите институции трябва да обърнат внимание на работата. А що се отнася до жалбите, трябва да отдам дължимото на колегите, които работят в деловодството и са работили в последните години, да светат до по-малък брой тези жалби и е, да е много лесно за хората, поне в повечето случаи, да могат да установяват дали могат да се обърнат към Европейския омбудсман или не. И още преди да стана омбудсман, и когато работех с моите колеги през съответната мрежа на омбусманите, знаех, че това е сериозен проблем на европейско ниво. Така че усилията като че ли сега се отплащат. Също така проследяваме, разбира се, е, жалбите е, имаме много е, тясна връзка и прозрачна с националните омбудсмани. Имаме и възможност да се срещаме на национални семинари и така нататък. Няма официален механизъм, но се опитваме да работим по въпроса. въпроса за 20% жалби, които не, се, не са допустими. Това е въпрос, който аз лично разглеждам в момента и по време на изслушването ми за назначаване на поста Европейски омбудсман казах, че този въпрос искам да разгледам и да намаля тази цифра. И смятам, че трябва да бъдем малко по-директни с институциите, да има повече препоръки от моя страна а не толкова насоки, е, искам да бъда малко по-категорична в моите взаимодействия с институциите. А също така се опитвам да си сътруднича с тях. За тази цел е, имах и е, срещи с служители на парламента и на комисията, които отговарят за прозрачността и е, сме обсъждали въпросите в така дух на сътрудничество, конкретните е, въпроси, по които не сме на едно мнение. Та, така работа с разговори, взаимодействие е, с институциите и то не на най-високо ниво, а там в службите, където хората работят най-много с моите колеги. Абсолютно съм решена тази цифра 20% да бъде намалена. Господин Яр, е, за защитата на данните, действително, често го казвам, изненадвам се, когато дойда в Европа, в институциите, така да кажа, колко е, често тук се използват е, съображенията за защита на данните като повод да не бъде защитена прозрачността. И регламента за защита на данните – винаги е, поставя публичния интерес над други съображения, дори когато се засягат частни интереси. И поне два е, случая съм ви представила, което можете да видите. Това е едното е така наречените съвъртящи врата, т.е. преминаването на законодатели в е, отрасли засегнати от съответното законодателство. Е, слагаме имената на вебсайт, е, които, на служителите, които напускат и къде отиват. Това е достъпно за всички. А също така непрекъснато ни се изтъква довода защита на лични данни, в връзка с заседания на лобисти. Затова искам да поздравя и е, инициативата за регистъра. В края на кращата е, хората, които посещават е, съответните е, служители, би трябвало да се оповестяват. Е, в края става дума за публични срещи, публично законодателство и за това и данните за това, кой присъства, трябва да са публични. А по отношение на проблема с преминаването от законодателна работа към съответната индустрия, така наречените се въртящи се върти, врати, когато медиите изнесат подобни случаи, те определено нанасят ощърп вреда на репутацията на съответните институции, вреда на репутацията на добрите хора, които работят там. Така че е, също съм излязла с е, препоръки по отношение на тези казуси. Много хора се гордеят с работата, която извършват и когато се изнесе информация за неправомерни но поведение, е, това определено очерня името на всички, така че съм съгласна. Господин Питела, да се споменават имената, да, определено споменах това вече. Съгласна съм, че е изключително важно и това е основен елемент на прозрачността. Питате какви са основните съображения за това да бъдат поверителни тези срещи. Не знам, понякога е въпрос на институционална култура. Ние работим в много в обстановка на културно многообразие. Има различни схващания за това какво се прави на публични места и каква информация се оповестява. Други хора имат други представи. Но за мен тази култура се движи в определена посока и не мога да кажа, че осъществяваме революция, все пак еволюционно е това развитие, но смятам, че към края на мандата ще видим сериозни подобрения и в това отношение. Госпожа Алкен, коментарите за малкия кабинет и големите кабинети. Да, аз съм от малките, но все пак аз си взаимодействам с вас. Вие сте от големия кабинет. Малки сме 65 души. Мога да благодаря на моя предшественик, че изгради е, службата до ниво, в което тя да има репутация и своето място, но много често говоря за това колко е важно взаимоотношението между парламента и омбудсмана. Не мога да работя без, надявам се, единната подкрепа на парламента, включително и на вашата комисия. Благодаря на вашата председателка за позитивните коментари. за триалога. Е, също се повдигна въпроса. Това, което предлагате, доколкото разбирам, е да има прозрачност е, и от това, че ще има прозрачност, е, лобистите ще ви обсаждат и ще ви досаждат, а от друга страна има нужда хората съвсем закономерно да си излагат становищата. Но нека да кажа следното. Прозрачността не е за това да вреди и тя не е само цел. Нека да видим с тези проверки какво точно се случва, какво е, има смисъл да бъде оповестявано и кога има смисъл то да бъде оповестявано. Един режим на прозрачност е, няма да върши работа, ако всичко останало не се прилага както трябва не е в интерес на обществото предварително или рано и, и да се оповестяват данни. Тоест, въпросът е сега да очертаем на къде вървим. В, не мисля, че аз мога да се включвам не е подходящо в текущи проверки. Сега е, избрахме два триалога е, при затворени врати, за да видим какво точно се случва. И що се отнася до въпроса променила ли се е, моята работа, по, като се има предвид огромната роля на е, заместник-председателя на комисията Тимер Манс по отношение на гражданството, е, мога да кажа, че е, най-малкото съм принудена да имаме много по-голям и широк диалог с него, което е много полезно за мен. Мога да е, е, сундирам какво е неговото становище, мога да изложа своите и смятам, че е изключително полезно за моите проверки и факта, че той има достатъчно широки пълномощия. Председателката отново благодаря и за тези, които току-що влязоха. Абсолютно ви е, предпоръчвам да прочетете този е, годишен доклад. Той е нов и с това, че има много топлота и чувство за хумор в него. Така че е, много, много не заоряден доклад. Препоръчвам ви го. и Благодаря ви и очаквам нашата бъдеща съвместна работа с нетърпение. So, welcome, colleagues. Така, добре дошли, колеги. Сега е време за гласуване. Призовавам ви да си извадите картите, да ги сложите в апаратчетата. Ще трябва да изчакаме да стане 4.20, тогава е предвидено гласуването, така че подгответе си картите и да починем за няколко минути. Okay, so it was nice to have. И така, добре беше, че направихме една почивка. Надявам се, че сте готови да продължим работа. Гласуване относно становище Европейската гражданска инициатива. че госпожа Бестера, 93 са предложенията, които са предложени, 10 са компромисните изменения, 76 общо изменения също. Господин Ханам желае да направи изявление преди гласуването. Заповядайте. Uh, Благодаря. Не, не искам да задържам комисията, само исках да кажа, че оценявам факта, че е, тук има известно, а, че се разреши проблема с Европейската карта, така че действително подкрепям инициативата. Надявам се, че всички ще я подкрепим. Председателката, благодаря. Нека да започнем гласуването. Компромисно изменение първо. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 70 не, тези падат. Компромисно трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто компромисно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четиресто. за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за против, въздържали се, приема се. 28 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, Да, има и устно изменение. Някои желали думата по това изменение? Не. Добре. Гласуваме го. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но трябва да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте електронно. And the vote is... Край на гласуването. Отхвърля се. Amendment 4. 49, втора част. За. Да, има устно изменение. Виждате го в писмен вид предложено. Някой желали думата? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. има проблем с определението европейски правен статут. Бих желал това устно изменение да се отхвърли. Моля да гласуваме първоначално предложения текст по 49-то. Председателката, някой има ли против това изменение? Okay, so let's vote on the oral Нека да гласуваме по предварително не, не обърках нещата, казва председателката. Гласуваме първоначалния текст, защото е прият. Втора част. За. Against. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Compromise. Uh, no. Amendment. 56-то не. Осми компромис. За. Против въздържали се, приема се. 70-то изменение съдържа устно изменение. Има ли някой, който би желал да вземе думата по отношение на устното изменение или сте удовлетворени от писменно предложения текст? Добре, в такъв случай гласуваме устното изменение. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме към 53-то. За. Против. Въздържали се. Трябва да го проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. And I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 54-то изменение за против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Проверка с електронно гласуване. 54-то, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Но резултатите са близки. 60-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 77. За, против, въздържали се, трябва да го проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. And we are closing the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 84-то пада. 85-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 9-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 10-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 92 в две части три части всъщност. Първа част за. Не, първата част пада. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега гласуваме проекто становището като цяло. Режим на електронно гласуване, моля гласувайте. НП имат е, два гласа повече. Твърде много гласове. Сега един в повече. А сега вече всичко е наред. No. No, it didn't indicate before. Не, по-рано не беше проявено. Край на гласуването. И поздравления на докладчика. Единогласно се приема. Да, заповядайте. Имате думата госпожа Бесера. Бих желала да благодаря на всички колеги, които участваха в работата по доклада. Мисля, че отличен консенсус постигнахме. Успяхме да изградим обща позиция. Не можехме по различен начин да работим, понеже става дума за европейската инициатива. Всичко това е изключително удовлетворително и освен това буди голямо доверие защото успяхме да дадем правилните отговори на тревогите на гражданите. Особено позволете да благодаря на секретарията за работата. От изключително голямо значение беше вашата роля, за да, да постигнем съгласие. Благодаря ви, председателката. Благодаря много. Благодаря и на секретарията. От, много хубав е нашия секретарият. Продължаваме към 19-то. Това е 19-та точка от дневния ред. Всъщност трябва да отложим тази точка от дневния род, защото зависи от решението на координаторите и още има известно объркване. Трябва да спазваме сроковете е, по устното изменение, но, както вече казах, 30 е, е, вторник след обята срокът отлагаме тази точка и продължаваме нататък това е петиция 0944 от 2004 година на Шейла Ейлис, британско гражданство от името на Residence Against Toxic Site, жители срещу токсичен обект, подкрепена от 7 подписа относно предполагаемо на изпълнение от страна на Обединено кралство директивата за депониране на отпадъци. Носителят е тук, госпожа Елис. Обръщам се към вас и ви давам думата за вашето изказване максимална продължителност 5 минути. Моля колегите да, разбира се, проявят уважително отношение към носителя, която е в залата и на която давам думата. Thank you. Благодаря. Извинете, че се забавих. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. И на мен и на Колин Уейкфил, председател на Residence Against Toxic Site, организацията в Северо-Источна Англия. Голямо удоволствие да бъде състояние да говоря пред вас. Вече от 11 години е внесена тази петиция пред Европейския парламент и направихме нашата жалба пред комисията. Предоставихме 17 тома доказателствен материал, подкрепящ нашия иск, че към нас се проявява неравнопоставено, що се отнася до околната, замърсяването на околната среда. Е, тъй като доста време отмина е от 2004 година на сам, ще повторя, че Обединеното кралство и властите в страната, включително съвета Сандерланд и е, Агенцията околна среда в Обединеното кралство, раз позволиха замърсяване на въздуха, земята и водоносния хоризонт е, в нашия град да се извърши от страна на каменоломната и, и и е, обекта за депониране. Това е фрази с законодателството на околна, за околната среда, транспонирано е, в нормативната уредба на Обединеното кралство въпреки некомпетентното проведено разследване от агенцията, що се отнася до също така и на здравната, здравните органи във връзка с и, и, и избежната смърт на дете, не бе извършено необходимото, за да се защити нашият град и гражданите. В резултат на това водоносните слоеве са замърсени до 120 пъти над допустимото. Ежедневно нашите източници на вода са замърсявани от този обект станцията за доставка за вода повече не може да изпълнява своите функции, така че трябва да се доставя водата за нашите цели от други места много отдалечени. Беше ни обещано, че ще има наложна възбрана срещу органите и властите в Военното кралство, за да се затвори този обект. Комисията по петиции е, м, даде указание на комисията да предприеме конкретни стъпи, по, по, конкретни стъпки по този въпрос. Върнахме се удовлетворени от решението обаче нищо не се случи. Защо? Защото служителят от комисията отказа да изпълни поетото решение за възбрана. Дали е някакво съвпадение, че служителя е, беше виш е, служител държавен в британското правителство, преди да поеме своята служба в Европейския съюз? Дали той не иска да е, обиди предишните си господари? Какъв вид демокрация е това, когато членове на Европейския парламент, пряко избрани от гражданите на Европейския съюз, чието, е, които граждани плащат за парламента и за комисията, в крайна сметка е, биват е, пренебрегнати от служител държавен, който си мисли, че той е господаря, а не служителя в този случай и в крайна сметка бе доказано, показано, че няма замърсяване от обекта и обектът е затворен. Това обаче не е вярно. Ние и друг път сме доказвали лъжите на а, властите в Обединеното кралство. А, доклада от 2015 година трябваше да получим, но не сме получили. Ние сме а, предоставили много данни през изминалите 11 години на комисията и на вашата комисия. Всички данни са били точни ние сме доказали е, нашият казус, обаче нищо не е предприето. Ние сме възмутени. Днес сме тук пред вас с е, е, последна надежда и опит не само да защитим нашата околна среда, но също така и правото си към, на демокрация. Благодаря, е, госпожо председател. Председателката, благодаря ви, госпожо Елис. Сега ще дам думата на представителя на Европейската комисия, господин Пол Стайт. Благодаря, госпожо председател. Признаваме, че тази петиция се разглежда вече от много време. Всички данни, които получихме от компетентните органи, сочат, че в момента положението е стабилно. Доколкото разбирам, тези данни са били предоставени наскоро и на Комисията по петиции. Съгласен съм с вносителите на петицията за това, че през изминалите години е имало примери за лошо управление. Но трябва да кажем, че Обединеното кралство е предприело и необходимите мерки – за справяне с този проблем. Затова през 2014 година комисията приключи пилотните разследвания във връзка с депото. Изискахме обаче да ни се подават данни и по-нататък в времето. И ако бяхме установили някакви проблеми, щяхме да предприемем действия спрямо органите в Обединеното кралство. В петицията се съдържат и твърдения за неравнопоставено третиране. Ние работим по редица досиета, отнасящи се до депа за отпадъци, някои от тях незаконни, а други законни, като въпросното депо в Обединеното кралство. Мога да уверя вносителите на петицията, че подхождаме еднакво обективно към всички петиции, независимо от происхода им. На последното заседание на Комисията по петиции имаше известно объркване във връзка с следващите действия по въпроса за налагането на възбрана. Комисията много рядко се възползва от тази мярка. Използваме само при извънредни обстоятелства. През изминалите 40 години е имало само 3 или 4 такива примера и не мисля, че в случая това би било подходящата мярка. По въпроса за докладите. Знаем, че компетентните органи в Обединеното кралство ще предоставят на вносителите на петицията екземпляр от доклада си. Докладът е бил предоставен на парламента. Допускам, че скоро ще бъде предоставен и на вносителите. Now let's open the floor to members. I think that uh, Mrs. Сега думата имат колегите. Госпожа Къртан Дарлинг. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителите на петицията за това, че дойдоха днес тук, че дойдоха от Североизточна Англия, моя избирателен район, за да ни представят отново петицията си. Тази петиция е показателна за цяла поредица от петиции, в които гражданите дават израз на своето разочарование от забавянето при предприемането на действия, от създаването на нереалистични очаквания. Днес сутринта по време на изслушването говорихме за работата на комисиите по петиции на национално и европейско равнище, създаването на нереалистични очаквания във връзка с последващи действия е сериозен проблем. Защото от това проистичат само разочарование и гняв от страна на гражданите, вносители на петиции. Това са хора, които така или иначе в продължение на години е трябвало да се примиряват с много високо ниво на замърсяване по места. А що се отнася до конкретния случай и положението в град Хатън, наистина е разочароващо, че въпреки поетия ангажимент за предоставянето на екземпляр от доклада, финализиран и публикуван през декември миналата година. Компетентните органи в Обединеното кралство все още не са предоставили екземпляр от текста на вносителите. Имаше и голямо забавяне. Едва тази седмица бе предоставена необходимата информация. Моите служители направиха свое проучване на ниво Агенция по околната среда в Обединеното кралство. Това наше проучване показва, че съдържанието на, um, на амоняк продължава да е над допустимото. Мисля, че трябва да продължим да настояваме спрямо компетентните органи в Обединеното кралство да дадат информация за реалното положение. Има информация, но по някои елементи трябва да се предоставят повече подробности. Има и още нещо, което не бе упоменато до тук. Операторът на депото е сключил през 2013 година договор за срок от 5 години, но доколкото знам, съветът в Съндърланд е постановил, че Операторът има време до 2018 година, че от 2018 година нататък депото няма да функционира и че преди това оператора трябва да се погрижи за почистването на обекта. Призовавам Агенцията по околна среда, Градският съвет в Съндърланд и оператора да направят всичко възможно, за да може да се приключи работата по почистването най-късно до 2018 година. Прекалено дълго вече продължава това положение. Търпението на хората се изчерпа. В заключение, трябва да кажа, че следва да разкритикуваме не само компетентните органи в Обединеното кралство – Имаше проблеми във връзка с прозрачността и на ниво комисия по време на диалога с вносителите на петицията. Още от самото начало комисията не се вслушваше в тяхното становище. Представителят на комисията заяви, че комисията е изискала от компетентните органи в Обединеното кралство да предоставят необходимата информация на вносителите, но те първи трябваше да получат тази информация. Не би следвало да се обръщат към нас с молба за помощ. Когато става дума за въпроси свързани с замърсяване, с общественото здраве, с нивото на замърсяване на водите, то трябва да се гарантира активното участие на органите на местно самоуправление. Не би трябвало вносителите на петицията постоянно да изискват информация. Това ги обезверява и поставя под въпрос прозрачността и публичността за да постигнем напредък, за да изградим доверие, за да възстановим доверието и като се има предвид, че петицията се разглежда вече от много дълго време, мисля, че трябва процесът да приключи по подходящ начин. Трябва вносителите да получат необходимата информация от компетентните органи, ще трябва да се предприемат и надлежни последващи действия. Едва тогава ще можем да приключим разглеждането на петицията. Председателката, не виждам други желаящи да вземат думата. В такъв случай думата имате вие, госпожо Елис. Благодаря, госпожо председател. Разочарована съм. И двамата сме разочаровани от отговора, който ни даде господин Спейт. Днес той заяви, че положението се е стабилизирало, но нима това означава, че замърсяване, замърсяването, което е над 120 пъти над нормалното, е нещо нормално. Искам да изтъкна, че Обединеното кралство не предприе необходимите изпълнителни мерки. Не разполагаме с последния доклад. Доколкото знам, тази седмица в петък или в събота ще ни бъде предоставена информация, но това е прекалено късно, защото аз няма да мога да изляза с коментари тук във вашата комисия. Така действат компетентните органи в Обединеното кралство. Предоставят ни колкото се може по-малко информация. На последното си заседание вие постановихте, единодушно, че следва да се наложи възбрана на компетентните органи в Обединеното кралство. Това бе решение взето категорично от вас. Но ние не получихме никаква последваща информация. Просто нищо не знаем. Депото продължава да функционира. Явно в почвите се изпускат високо опасни вещества. Една част от депото бе покрита, а друга част бе покрита с много тънък полиетиленов слой, който през изминалите 8 години бе изложен на слънчевите лъчи и в момента няма никаква полза от него. Доколкото знам, депото следва да функционира само през следващите 3 години. и наистина се надявам, че ще бъде закрито. Нека ви кажа, че преди известно време един служител на Комисията по околна среда бе помолен да не позволява на оператора на депото да разшири операциите си според мен това е един много рискован подход, от който могат да проистекат много сериозни последици. Може да се стигне до дълги, сложни съдебни производства, до искове за обещетения в много голям размер. Ще има политически проблеми в Съндърланд. Ще пострада и репутацията на Агенцията по околна среда. А, не можем да допуснем това в Обединеното кралство, нали? Благодаря ви. От името на нашата комисия ви се извинявам за забавянето. Тази петиция се разглежда вече от 11 години. Разбирам, че сте обезверени, че сте изпитвали много сериозни затруднения. Разбирам също и гнева ви, Както казаха колегите, търпението на хората се е изчерпало. Но от друга страна, в момента би било погрешно да създаваме у вас нереалистични очаквания, да ви оставим с впечатлението, че можем да настояваме за постигането на устойчиво решение. Какво можем да направим? Можем да се запознаем подробно с този дълъг документ, който Пристигна тук секретарията вчера в 7 часа вечерта. Разбирате, че нямаше никакво време. Нито секретариатът, нито някои от колегите ми имаха време да се запознаят с този документ. Но ще го направим. Можем отново да напишем писмо, до местните и националните органи, в което да изтъкнем, че продължаваме да следим положението и че това е част от компетенциите ни и в наш интерес. Ние трябва да възстановим доверието, трябва да насърчаваме компетентните органи да предприемат подходящи мерки. Какво заявяват те? не възнамеряваме да излизаме с подробни доклади в бъдеще. Ако има в бъдеще анализи, които са повод за загриженост, то разбира се ще предоставим необходимата информация на комисията. Предлагам да напишем две писма, едно до местните и едно до националните органи и да продължим да поддържаме тясна връзка с комисията. Служителят от секретарията, който отговаря за това досие, разбира се, ще се свърши с комисията, след като анализира документа. Благодаря, госпожо председател. Ще оценяваме високо възможността да ни давате данни в е, бъдеще. Аз, когато вече окончателно приключи въпроса и се предприеме действие, ще подпиша съответното писмо, но до тогава ще ви държим в течение. Благодаря ви, благодаря за това, че стигнахте до тук. Благодаря ви за търпението към европейските институции и не се отказвайте от Европа. Следващата точка днес е Петиция 0254 от 2013 година за е, сметището за токсични отпадъци XCNC. Падуа, Италия. Е, вносителят на петицията Филип Озодио е тук. Заповядайте, имате думата. Фичо della XCC si estende su di una superficie di 13.000 metri quadrati. Обекта XCNC е, е на 13 000 квадратни метра. И между 2002 и 2005 52 тона отпадъци са депонирани там. 67 000 е, квадратни метра е околната област там също са депонирани отпадъци, но са отстранени. Отпуснати са. Имало е искане за отпускане на 240 000 евро за е, оздравяване на почвата около 60 хиляди евро всъщност са били отпуснати от исканата сума от половин милион. Това не може да бъде достатъчно. Има нужда от ремонт, запушване на пробивните в оградната стена. След буря през октомври 2013 е имало сериозни поражения – натрупаните отпадъци е, тежат върху е, подпорните стълбове и това застрашава стабилността на цялата конструкция. Водата, която се просмуква през пукнатините, образува отровни локви и те се просмукват навън. 240 хиляди евро е, плюс 5, от 5 500-те хиляди предназначения от регионните власти за оздравяване на сметището. Опасностите от него са много големи. Вече в последните години има и наводнявания. А, околната земя е селско-стопанска. Канала, също така каналите около сметището отнасят водата до лагуната на Венеция. През 2007 също така е избухнал пожар, който за щастие е бил бързо потешен, но е можел да бъде и много по-опасен. сградата или обекта XCNC е в градска зона в термалния басейн на хълмовете Югане и Ученей. Има затворена там затворени мощности, но нищо не е направено, за да бъде почистено вече 10 години. Необходими са поне 20 милиона евро. 1,5 милиарда евро са отделени за борба с подобни отпадъци, но отпускането на средства зависи от, одобрение, от това какви програми се одобряват от Министерството за околната среда. Затова призоваваме брюкселските институции да настояват пред италианските власти да се справят с проблема и ако е необходимо да търсят и европейски средства. И това трябва да се направи възможно най-скоро, защото последиците за гражданите са страшни. Тук съществуват и много топли минерални извори, които се замърсяват. Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията и госпожа Капрус. Благодаря. Благодаря на вносителя на петицията, че ни представя тези толкова интересни фотодокументи. През 2013 година е прията петицията от комисията и 13-14 година ние разгледахме въпроса с много внимание, влязохме в връзка с италианските власти и те представиха доста задоволителен отговор – според информацията получена от е, властите, след осъществен е, контрол, който е установил, че в обекта има изоставени отпадъци, е възбудено наказателно производство. Съответното дружество е получило нареждане да изчисти обекта Следните мерки са били наредени 500 000 евро финансова гаранция е изискана от дружеството, 200 000 евро от тези средства са отделени за почистване през 2013 и 500 000 в 2011. После италианските власти информираха комисията, че операциите по почистване са започнали. Сега чуваме от е, вносителя на петицията, че тези средства, които бяхме информирани, че са заделени, не са достатъчни за разходите за почистване и нека да напомним на парламента и на вносителя, комисия, че комисията не е получила допълнителна информация по петицията, подадена от 13-та година и е, нашето разследване приключи в е, онзи момент. Ако имате допълнителна информация, трябва да я препратите към нас и ние естествено ще я разгледаме и ще продължим с е, проверките, ако те са необходими. Председателката, благодаря. Госпожа Еви. Благодаря. Е, chiaramente молто grave. Според мен положението е много сериозно и трябва да следим отблизо какво се случва. Така е, е властите ни уверяват, че е с проблема по проблема се работи, но очевидно носителя на петицията ясно ни показа, че е, нищо не е решено. Затова петицията трябва да остане отворена, за да можем да имаме гаранции, че нещо ще бъде направено. Рискът, опасностите от тези отпадъци е, са много високи. Става дума за потенциално замърсяване, замърсяване на цели области, на земеделски е, страни, е, е, земи, извинете, туристи, топли минерални извори. Цялата област, която е изключително красива, е застрашена. И там си остава един рак, тумор, който не може да бъде отстранен. Това е положение, с което не можем да се примирим и трябва да настояваме италианските власти да предприемат съответни мерки за решаване на проблема. 200 000 евро са предназначени за проверка на обстоятелствата, но това не е направено. Това само по себе си този факт е особено сериозен. Изключително важно е да се извърши съответната проучване, За това настоявам петицията да остане открита. Някой друг иска ли да се изкаже? Госпожа Гартени, заповядайте. И госпожа Окен. Благодаря най-сърдечни благодарности и от мен за тези, които повдигнаха въпроса пред нашата комисия. Много хубаво е, че има бдителни граждани, които се обръщат към институциите с желание да се възстанови околната среда. Това е знака и че време, времената се променят. Нашата планета определено е в по-добри ръце, отколкото преди. Аз съм от Падоа и съм много добре е, запозната с засегнатата област. Тя е изключително красива, но много деликатна от хидроложка гледна точка и трябва да бъде следено какво се случва там. Сега ще се върна в Италия в края на седмицата и ще проверя дали тези обезпокоителни новини, които чувам дали са верни. Милион и половина се споменаха тук като цифра – аз се свързах с регионалните власти. Те ме осведомиха за това, което се случва в момента. Реално, всъщност, властите нищо не са направили. Затова и ще отида да видя как стои въпроса на място. Смятам, че ние трябва да следим въпроса отблизо защото от 2005 година властите на местно ниво се занимават с този проблем. Предприяти са мерки и като че ли в момента околната среда в е, този регион е застрашена от е, съответните е, отпадъци. Почистващите мероприятия са дадени на консорциум – и се твърди, че е, хангара вече е ремонтиран и няма опасност да се срути. Но, разбира се, трябва да се проведат всички предписани мерки и да се освоят съответните е, отпуснати средства. В момента има тръжна процедура за преработване на Отпадъка около 90 евро на тон е цената, което означава, че няма да имаме нужда от 10 или 12 милиона, а по-скоро 5 до 7 милиона. Изключително е, чувствителен е въпроса. Властите трябва да следят отблизо, защото отпадъците могат да засегнат подпочвените води в околността, което е изключително притеснително. Властите са се намесили твърде късно, но ние трябва сега да ги подтикнем да правят и повече, да отпуснат и повече средства, за да се освоят и съответните бюджетни редове от е, Фонда за регионално развитие на Европейския съюз. Както казах, е, трябва да се следи как се развива ситуацията. За момента тя е под контрол. Аз е, също следващият уикенд ще отида да видя какво се случва на място и ще ви подам информация. Председателката, благодаря госпожа Алкен. Като слушам и е, чета, излиза, че пари има, а нищо не се случва. След това пак се отпускат пари и пак нищо не се случва. Надяваме се все пак, че някога нещо ще се случи. И вие сега е, в писмения отговор е, казвате, те ни казаха, че ще направят нещо. То това звучи прия... добре. Но Много е интересен подхода на, за управление на отпадъците в е, Италия. Сега надявам се, че можем да, проверим, да проявим малко повече оптимизъм, но определено ще трябва да следим какво се случва и това, което казвате всъщност е все още пари и още пари и още пари. Ама има ли отговор какво се е случило с предишните пари, с предишните мерки? А, добре, те казали, ще направиме нещо, ама после добре е, че е, повече хора сега са загрижени за това какво се случва с околната среда. It was a long day, so maybe I, some, I didn't understand. Господин Валеса, доста дълго заседаваме. Нека да кажа няколко думи. Според комисията, съответните италиански власти са предприели действия за почистване на района и са отпуснати съответните средства за деконтаминиране. И доколкото разбирам, комисията поради е, действията на властите са приключили с е, проверката. И тогава въпросът ми е какво още можем да направим ние в комисията по петиции. Е, знам, че ако има нещо ново, това каза представителката на комисията, ако вносителя на петицията има нова информация, ще се започне нова проверка, но към момента проверката е приключила. И въпросът ми е, ние всъщност не можем да оставим петицията отворена. И след като комисията не прави е, разследване, какво можем да направим ние? Щом е, е приключило разследването на комисията, би следвало да приключи и ние да, за, да затворим петицията. Смя... Е, кога следва да отворим? Когато има нови данни. Позволете да добавя към казаното. И интересното е това, че когато говорим за нещо специфично за конкретна страна и депо, се сочи с пръст към цялата страна. Извинявайте, като италянка, аз не мога да приема това, защото много добре се справяме с конкретни области в моята страна. Да, има и критични ситуации в конкретни е, области, но това се случва и в други страни, в други региони. Но в моя регион ние се стремим към отлични постижения и имаме чудесни и такива, що се отнася до рециклиране на отпадъци. Много по-добри са нашите постижения в сравнение с други страни. Ние събираме биоразградими, органични отпадъци, компостираме и прочее. Така че, когато става въпрос за конкретен проблем, трябва конкретно да се изказваме, а не да говорим по принцип за цяла държава. Благодаря. Маргарет, извинявайте. В никакъв случай не исках да обиждам никого. Зная, че има а, места в Италия, където наистина много добре се справят с отпадъците, но а, не само в кампания, много, в някои други а, места а, това се случва. Получаваме информация, че а, процесите се развиват добре, а в а, случая. А, е, установихме, че е, наистина положението не е удовлетворително. Радвам се, че имате такива отлични места. Зная това. Нямах намерение да а, е, обидя никого. Maybe you can go. Председателката, може би можете да излезете и да пиете заедно кафе двете но само с захар, без отрова. Не виждам друг колега да желае да вземе думата по този въпрос. Имаме предложение да оставим петицията отворена. Има и предложение да я приключим. Тъй като службите на комисията заключава, че компетентните органи са възприели конкретни подходящи мерки. Те не възнамеряват да извършват проучване по въпроса повече от тук нататък. Това е информация, която е представена от секретарията на комисията. Можем ли да направим следното тогава? Ние като комисия по петициите да, да изпратим отново едно писмо до италианските власти, да опишем положението, да отразим казаното от вносителя на петицията и също така да посочим съществуващата кореспонденция да заявим, че ще продължим да следим процесите, но тъй като няма нови факти по същество, не можем да държим отворена петицията и съответно да я закрием. Госпожа Еви, според мен, трябва петицията да остане открита, докато окончателно не получим отговор от комисията. Тогава ще бъдем в състояние да кажем дали проблемът е разрешен или не и тогава вече можем да приключим петицията. Има и още нещо. Освен факта, че не можем да вземем решение, защото липсват няколко групи Нали, не можем да направим това, когато а, отсъстват групи. Не мисля, не виждам как можем така да приключим една петиция, когато очевидно има неотложен проблем, който продължава да съществува. изключително количество а, опасни отпадъци. За това става дума тук. Необходимо е да се предприемат други действия. Госпожа Фелина. Благодаря. И ние сме съгласни да се изправи а, писмо, но сме съгласни да остане отворена петицията, докато започне разрешаване на проблема. Ние осъзнаваме много добре, как се развиват процесите, така че нека да оставим петицията отворена, да следим развитието на нещата и когато приключи процеса, да е, приключим петицията съответно. Госпожа Алкен, да, мисля, че тук заключението, е, е което можем да направим е да остане петицията открита, защото ние следим процесите е, много от петициите се закриват при приключване но тук като проследим историята на фактите, по-добре е да сме сигурни, че всичко е извършено не само, че средствата са налични, а че има предвидени стъпки. Ние ще напишем, че следим развитието на нещата и се надявам, че може би в разумно време ще можем да приключим петицията. По-разумно е сега тя да остане открита. Не мога да видя какви ще бъдат аргументите, които да ни накарат да приключим в момента. Председателката, добре, тогава нека да направим следното. Петицията да остане открита, докато следим процесите по а, от мерки за почистване. Изпращаме писмо на компетентните органи в Италия като се ще направим съответно позоваване на размяна на мнението, което е проведено днес в нашата комисия. Изслушах различните предложения. Разбирам, че вие казвате не можем да приключим петицията, но вие сте някои от координаторите. Полуката е наистина а, да бъдат членовете а, присъстващи по време на заседанието на комисията. Наистина неприемливо е. А, зелените, НП, Обединена левица са тук, моята група не е тук. Социалистите и демократите отсъстват, а имаме един член, но не координатора. В това е голяма комисия. Наистина никой не може да мотивира присъствието само на няколко представители на комисията, така че наистина насъчавам активно участие. Приключваме с тази петиция. Продължаваме към следващата петиция. 0921 от 2012 година за а, нетранспорниране на директивата относно организацията на работното време в националното законодателство. Давам думата на комисията, тъй като вносителят не е тук. Представителя на комисия Саша Гарбет. Заповядайте. Благодаря. 2012 година комисията получи а, жалба от вносителя, че годишните права на отпуска на състава на Генералната дирекция за социално подпомагане и закрила на детето в Горш, Румъния, се намалява с един ден на всеки 10 отпуска по болест. И така, тук се поставя въпроса за съвместимостта с е, член 7 е, директивата за работното е, време и съответно годишен платен отпуск СЕС и произнесенето на СЕС относно делото. Има право този, който има отпуска болест, да получава, да запазва своите годишни, отпуска годи, броя годиш, годишно. И така, направи се справка с националните органи 2013 година по този случай, за да можем да получим по-ясна картина на правната уредба на национално ниво. От всичко това стана и ясно че разпоредбата в Румънския трудов кодекс 145 член създава проблем, защото там а, става дума за годишен отпуск, който трябва да е съразмерен на изработените дни, което означава, че ако сте болни, няма как да имате тази отпуска. Добавка на това има решение на правителството и съответно наредби, регулиращи а, уредбата за държавните служители в Румъния което съответно не съответства на разпоредбата от седми член и решението на съда. В тази светлина комисията приключи обмена на информация с румънските власти и написа своето уведомяващо писмо официално в февруари миналата година. Както знаете, това е първата стъпка от обявяване процедура, проверка евентуално не спазване на договора. Няма успорване от румънска страна на анализа. Виждате и те, че има несъответствие и се твърди, че ще се коригира правната уредба. През януари тази година Трудовия кодекс е изменен и сега в него се казва конкретно, че периода е временно нетрудоспособност и отпуска по майчинство се считат за трудо, периоди на трудова заетост, така че продължава да се натрупва годишна отпуска, когато има съвпадане на годишен отпуск с временна нетрудоспособност. Годишният отпуск може да бъде прехвърлен в друг период от годината и е, може да се натрупа, съответно може да се прехвърли по-късно е, с период от 18 месеца, т.е. това е по-щедро изискване от решението на СЕС, е, по смисъла на което 15 месеца е периода в рамките на който може да се вземе този отпуск. Информирани сме, че сега ще се промени и правителствената наредба в страната и до сега поне този месец, би трябвало да се предложили проекто промяната и тя трябва да се приеме до края на годината. Службите на комисията също така ще напомнят на националните власти, че е необходимо да се направят нужните промени, които така или иначе вече са факт в трудовия кодекс, които да бъдат отразени в уредбата. Е, комисията е, приключва процедурата по е, нарушение, тъй като има съответствие по настоящем с Европейското за националната уредба. Разбира се, с удоволствие ще докладвам, че тези стъпки са предприяти и са в правилната посока. Thank you very much. Председателката, благодаря. Разполагате и с писмото на вносителя. В него се изказва съжаление, че не може вносителят да присъства на днешното заседание. Това е всъщност петиция, с която трябва да се гордеем, може би не изцяло, но що се отнася до резултатите, има от какво да се гордеем, така че аз предлагам да приключим тази петиция, имайки предвид следното. Това е а, успех на комисията по петициите. Вносителя е внесъл петицията 2012 година. Европейската комисия е действала по съответните е, стъпки в отговор е, на жалбата изпратена е официално писмо, с помощта на което положението е, е уредено и е, петицията може да бъде преключена. Ще бъде изпратено цялото досие на комисията по заето заедно с е, е, подкрепящите документи, също и на румънското представителство ще бъдат изпратени с любезно искане да продължат да следят процесите от тук нататък. Така че това е моето предложение по тази е, петиция. Съгласни ли сте, господин Петела? Е, госпожа Петела. Е, нямам какво да добавя, госпожо председател. Аз исках точно да предложа да приключим тази петиция, защото през декември румънският е, парламент прие новия трудов кодекс. Той влезе в сила и е, проблемът свързан с намаляване на дните отпуск за сметка на болнични е разрешен именно с приемането на новия кодекс на труда. Благодаря председателката. Уважаеми колеги, това е факт. И а, в писмото на вносителя а, виждате а, текст, който се казва, че той е удовлетворен и че наистина може да заяви, че ако а, Румъния не е била а, член на Европейския съюз, все още проблемът е щял да остане висящ. Е, е, благодарност към институциите на Европейския съюз, които са спомогнали за разрешаване на проблема. Също така той изразява и своята горчевина и така, че толкова дълго време е отнело разрешаването на проблема и може би комисията следва да има предвид е, тази оплаквания и да ускори процедурите. Ние се движим в правилната посока, така че в случая ние сме в крак с вносителите Спасителя, Отлична работа сме извършили и а, наистина а, добрият дух, дух е а, у нас. Благодаря ви много предварително мога да кажа, че освен ако друг не желая думата, а, господин Валесе, заповядайте. Не, наистина съгласен съм, че следва да приключим петициите, но като погледна в залата, сега имаме и по-малко присъстващи членове, отколкото предишното обсъждане на предишната петиция, но Както и да е. Нека да я приключим. Председателката, да, този случай е съвсем ясен. Предишния случай не беше толкова ясен. А, имаше възражение. Благодаря ви много за днес. Ще се видим следващия път.